от Организация защита на животните, където казват, че 1020 тюлени са изоставени, тъй като няма искане за продукта. Един от аргументите е потенциалната забрана Европейския съюз и така, че дори и без забрана вече има някакъв ефект. Последния въпрос, който беше споменат от говорителя на НП. съжалявам, забравих ви името. Андреас трябва да спазваме изискванията на СТО. Съгласен съм и това споразумението предвижда държавите членки на ГАТ да предприема действия възоснова на а, обществените морални норми. Надявам се, че тази комисия няма да се ограничи до етикетирането, а ще подкрепи пълната забрана с освобождаване за инуитите и техните традиции. Може би трябва да дам думата на представителя на Европейската комисия, но преди това мисля, че господин Мартин каза това, което и аз исках да кажа, а именно Искам да ви напомня каква е нашата задача в тази комисия. Ние водихме дълга битка с Комисията по селско стопанство. Въпросът беше разпределен не на, не на Комисията по селско стопанство, а на нас. Спомена се Всъщност от нас се иска да анализираме предложение което забранява пускането на вътрешния пазар на тюленови продукти, както и износа, вноса и транзита на тези продукти. В допълнение възниква и въпроса за това къде се осъществява лова на тюлени, по-конкретно във връзка с местното население или отделни държави членки, дали ще допуснем това да продължи като се спазват изискванията за хуманно отношение към животните. И така, откровено казано, колеги, искам да ви напомня това в интерес на дебата. Както знаете, това е политическо решение, което решаваме да приемем. И има убедителни аргументи и в двете страни забраната е съответства на нормите на СТО. Етикетирането също има своите достоинства, но ние трябва да вземем политическо решение. Ще дадем думата на Европейската комисия. Господин Лангендор ще се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Ще направя няколко общи забележки по казаното до тук. Основният въпрос, който трябва да ни ръководи в този дебат и основният въпрос, от който се ръководеше Европейската комисия в процеса на подготовка на предложението е кое би дало резултати. Това е въпросът, който на който ни се опитвахме да намерим решение. Кое би дало резултат? за да постигнем целите, които преследваме. Една от основните цели е хуманното отношение към животните. Нашето заключение, след като проведахме редица проучвания и слушахме всички заинтересовани страни, е, че нито пълната събрана, нито етикетирането в духа на предложеното от госпожа Лолис биха дали резултат. Пълната забрана и тук основният, основната дума е възможност за оказване на натиски за постигане на резултат поради невъзможността да, да убедим местното население. Системата за етикетиране, така както е предложена от докладчика, не би дала резултата. В съответствие с предложената тук система, всички тюленови продукти в, на европейския пазар ще имат различни етикети. Етикет за хуманно отношение към животните, етикет за Uh, uh, етикети за инуити и така нататък. Крат, няколко думи за освобождаването на инуитите. В нашето предложение инуитите са освободени от забраната, т.е. има забрана с дерогация. С други думи, те, от тях няма да се изисква да кандидатстват за освобождаване. в съответствие с вашето искане в декларацията и в съответствие с политическото изявление на председателя Баросо. Не смятаме, че би било разумно или желателно да ограничаваме обхвата на освобождаването на инуитите, особено с оглед на социално-економическите интереси, така че ние сме ние възразяваме срещу всички, които изключват търговските продажби и ограничават освобождаването на инуитите. Смятаме, че е разумно да разгледаме дефиницията на инуитите и тук можем да се ръководим uh, от ICC. Трябва да уточним термина, но не да ограничаваме обхвата на освобождаването на инвитите. Пус най-сетне за лова на тюлени в малък мащаб. Не смятаме, че това може да се изключи от обхвата. Причината е, че това би повдигнало проблеми във връзка с ангажиментите по световната с ангажиментите ни към Световната търговска организация и недопускането на дискриминация. Има разпоредба, която допуска в процеса на разглеждане на искане за освобождаване да се обърне внимание на конкретни обстоятелства, сред които лова в а, малък мащаб и от гледна точка на СТО това не е разумно и освен това би създало опасна вратичка, защото идеята за лов в малък мащаб може лесно да лесно се поддава на заобикаляне. Ето защо изключването на по отношение на изключването в малък мащаб, ние се доближаваме до предложеното от госпожа Уолис. Последен. имаше още един въпрос, повдигнат по време на слушането, правната база 95 в експозето на мотивите беше повдигнат въпрос за това дали член 95 е подходящо правно основание. Въпросът е обяснен подробно в експозето на мотивите за предложението, така че част от отговорите могат да бъдат намерени там. Не мога да ви кажа в момента страницата, но там ще намерите обяснение и юриспруденцията. Мисля, че всички се изказаха много ясно. Сега госпожа Лолис трябва да намери консенсус или компромис. За ваше позволение, Постарах се този доклад, който трябваше да се изготви в много кратки срокове по много трудна тема, да поставя на вниманието някои обезпокоителни въпроси. Аз но съм дълбоко обезпокоена, защото да, има фрагментация, защото държавите членки могат да постъпват по различни начини но да се подходи към ситуацията чрез пълна забрана, това е случай малко по-различен от случая с кожите на кучета и котки, защото при тях има альтернативни продукти, които пък ще се поставят благоприятна позиция при такава една забрана. А при тюлените няма такъв случай и съответно може да се окаже, че сме изправени пред правно предизвикателство. Същото стана в случая с рекламата на тютюневи продукти. Така аз наистина обърнах внимание на темите, касащи вътрешния пазар, като поставих въпроси, които според мен трябва да се обмислят и трябва да тежат на нашата съвест като комисия казаното от Европейската комисия, смятам, че сме мислили по едни и същи теми, в едни и същи посоки, само че в Европейската комисия е доста по-отдавна. Вие казвате, че няма да доведе до желаните резултати етикирането. Аз а, мисля, че ние в нашата комисия няма да измислим етикетиращата система, а вие ще измислите такава, която да не обърква гражданите, а ще е, се направи така, че нещата да се да бъдат както трябва и да няма разнобой. Сега, а, благодарен съм на колените по отношение на използването на писмената декларация, в желанието им а, да се настоява за повишаване на стандарта на отношение към животните и да се осъществи някаква закрила на коренното население. Но ясно е, че има и а, група депутати, които пък са склонни да подкрепят предложението за етикат, етикетите. Аз не знам как ще намери компромиса, дали тук в комисията или в парламента като цяло, но моля ви, колеги, повярвайте ми. Аз съм просто ваш докладчик. Аз съм длъжна да отразя вижданията, които ще се оформят в крайна сметка. Аз само се постарах да откроя някои от затрудненията и проблемите при този нормативен акт. Ако искаме да отдадем дължимото на вижданията на хората и на заложеното в писмената декларация. Трябва да го направим внимателно и издълбочено. А, любопитно ми е, като казвате, че що няма альтернативни на тюленовите продукти, е, какво имате предвид? Защо така? Защото така функционира пазара по-добре. Така се интерпретират нещата от правна гледна точка. В смисъл, че налагането на забрана няма да доведе до облагодетелстване на никого. Добре. Примерно, като говорите за, за кожи от котки и кучета, може да се използват синтетични материи. А защо те не са альтернатива и за тюлените, а, защото може да си мислим за кожи, но не става въпрос само за кожи. Продуктите са а, и други. Да, добре, ще се го отбележа. Заповядайте. Благодаря. Наясно съм, че всичко продукти от тюлените, кожата или маста, могат да бъдат заместени с други продукти, т.е. не можем да кажем, че има, че продуктите от тюлените са изключителни и нямат альтернатива. Второ, искам да опровергая казаното от специалистите за това, че популацията намалява има опасност от, унищожа, от унищожаване на младите екземпляри. Освен това е ясно, че, че в Канада се регулира незаконния лов. Този това решение, на това решение все още няма а, отговор. Що се отнася до пълната забрана, знам, че има страни в Европейския съюз, които а, са приели забраната и то ако има лица, които купуват кожа от тюлени, няма никаква причина да се осъществява търговия. На, по време на изслушването видяхме какво е състоянието на нещата. Очевидно е, че има последователност в мнението. Госпожа Ройтова, извинявайте госпожа Ройтова, дебатът вече приключи. Госпожа Лолис трябва да се постарае да намери консенсус по тези въпроси. Както казахте, госпожо Болис, хората имат ясни становища, има някои са за забраната, други не. за да получим консенсус, една от страните трябва да отстъпи и след това, разбира се, трябва да гласуваме. Аз мятам, че би било добре да намерим разрешение и да приемем резолюция. Вече получаваме много имейли и от двете страни и трябва да намерим разумен подход – Да ви напомня ли графика? Мисля, че ние гласуваме на 2 март. Имате време за дискусия. Благодаря ви. Само с 10 минути сме подранили. Colleagues, I think i will make a start. I think for some reason today um, people are very thin on the... Днеска по някаква причина, колеги, редиците е, оредяват, но все пак трябва да започнем с разискванията. Определено ще ми се първо да е, ви кажа най-новото по отношение на Процедурата, която приехме по отношение на работа ни по директивата за правата на потребителите, заедно с комисията. Знаете, колеги, това е важно за потребителите предложение за двойната ни цел. От една страна да организираме бизнеса, бизнеса да може да функционира в 27-те държави членки по едни и същи правила, от друга страна да се засили доверието на потребителите и на бизнеса за това, че ще има трансграничен достъп. И така се ще спрем на предложението подребно. Беше взето решение да, от координаторите да направим една група. Аз ще е, председателство, но ще има координатори, е, бюрото, ще има представители от всички политически групи и а, е, видях писмото на господин Геркани, той иска да се спрем на специално дружественото право и други а, общи фундаментални въпроси, които искаме да бъдат добре огледани в контекста на директивата за потребителите. Така, това е процедурата. Освен това искам да ви кажа, че работната група взе решение, всъщност на практика го взеха политическите групи, а именно че няма желание не само за достигане на съгласие на първото пленарно, а просто изобщо да се минава към процедура на четене на досието с оглед на кратките срокове, е, за да можем е, да получим една добра директива, която да дава резултати, а не да се надпреварваме с времето. И така, определено трябва да имаме документ, който да е приложим в е, практиката и след това искаме да говорим с комисаря да се приключи а, темата с задаване на устен въпрос и резолюция. При резолюцията можем да поставим някои от въпросите, които ще възникнат в нашите разисквания тук и така. Това е в момента а, оговорената процедура. И така, колеги, знам, че сте се запознали с предложението, което обединява четири съществуващи директиви. Знаете, има зелена книга, разгледахме отделно, гледаме е, за подкрепеното от известни личности продажба и предложението за хармонизация, което всъщност получи доста а, голяма отклика в разискванията от много организации. Разгледахме дефинициите за търговец, за потребител за това какво означава а, приличен договор, също въпроса за различните средства за кореспонденция, поща, електронна почта, електронните потребителски договори, правото за оттегляне, хармонизация на 14-я ден, форматът за стандартното изтегляне е, за, потреб... от... за отговорността е, две годишната гаранция. Знаем в някои държави тази гаранция е по-дълга и разгледахме различните положения в уреждащото правата на потребителите право. И тук има конкретни въпроси също, които излязаха на бял свят. Но искаме да постигнем двояката цел, плюс да има правна сигурност и за потребителя, и за търговец. Едно от нещата, по които решихме, че искаме да се разгледат аспектите, по отношение на оценката на въздействието. В работната група искахме да видим как е, от оценката на въздействието се стигна до предложението, което имаме пред себе си днес. Един от въпросите беше за обхвата. Защо са изключени цифровите услуги от обхвата на директивата? Казаха ни, че няма достатъчно данни за включването, няма достатъчно вещ доказателства. Питахме защо точно тия четири директиви. Комисията ни каза, че в тези четири директиви може да се намери синергичен ефект. Е, въпросът беше също поставен защо се отхвърля саморегулацията. Отгора беше, че това може да е допълнение, но не се отхвърля като саморегулацията е, е има засилващ ефект. Е, това може да се доработи в нашата работна група. Госпожа Гейбхарт, мисля, зададе въпроса как са избрани елементите, за които се иска пълна хармонизация, а за други не. Тук имаше подробен а, отговор. Един от въпросите, между другото, комисията много любезно предложи да доработи тези въпроси, е, че ние казахме, че ни тревожи а, въпроса за оценката на въздействието, как ще се съкратят разходите а, и а, по отношение на благото на потребителя, но и това, което ни засяга нас пряко, как се променя положението на потребителя а, по отношение на достъпа до правата му на потребител в сравнение с сегашната ситуация, при положение, че се премине към по-голяма хармонизация. Отговора беше, че зависи от нивото на а, а, хармонизация, защото държавите членки имат а, чувството, че нещата не се движат така както трябва, защото няма достатъчно високо ниво на хармонизация. Така искахме да проверим също така дали в своята оценка на въздействието комисията е направила оценка на съответните промени. Получихме полезна информация. Разбрахме, че са съставили един корпус от данни, т.е. те знаят какви са проблемите в различните държави членки. Сега а, поискахме от комисията, тя съгласи да го направи, да ни обясни какво променя тази директива по отношение на, на този корпус от сега действащи национални правила. Това, което не се променя, казаха ни, са а, възможностите за търсене е, на а, удовлетворение по реда на гражданското право. А сега се добавят възможностите е, на а, право, на облигационното право. И така, това сме направили до сега. Ние работим към изготвяне на един работен документ. Трябва да ви кажа, че на 2 марш имаме публично изслушване. Ще поканим максимален брой заинтересовани страни, предвид на кратките срокове. Ще проведем и консултации по веб сайта на комисията там е, има възможност, както фирми, така и организации и асоциации на потребителите да ни кажат не само какво им харесва или не им харесва по отношение на този нормативен акт, но и как може да се подобри. Да видим какви са альтернативите, защото за нашата комисия е важно да се постигне важната цел, именно да се отвори пазара към всички фирми вътрешния пазар. Освен това, потребителите наистина да имат високо ниво на защита и да не се чувстват, че са обекта на дискриминация при достъпа си към определените стоки и услуги. И така, надявам се, очертах в общ план а, ситуацията и сега искам да чуя членове на работната група или други депутати, защото това е една възможност за обществеността, както и за нашата комисия да се разгледат различни виждания и предложения, както и процедурата и графика, ако искате да го коментирате, но както казах вече Стигнахме до много добър консенсус между различните политически групи. Щателно искаме да разгледаме въпроса и ще отправим устен въпрос в пленарна зала и ще приключим а, в, нашия, в рамките на нашия мандат с резолюция. Така, сега ще дам думата на господин Шваб. Благодаря, госпожо председател, и благодаря за въведението, тъй като това е една, едно доста трудно досие, което трябва да приключим в рамките на нашия мандат. Е, аз и господин Малкъм Хабър, който не е тук днес, е, се занимавахме с тези въпроси. Вие много ясно ги описахте, но имахме една много конструктивно сътрудничество и благодаря, че е, това беше така, за да можеше да изработим едно още по-добро предложение. По принцип мога да кажа, че подкрепяме в общи линии предложението на комисията по отношение на четирите директиви и смятаме, че има нужда от хармонизация между отделните директиви, но трябва да се е, да се е, отстранят определени дефицити при правоприлагането на националното законодателство и съответствието с съответните директиви. Е, надяваме се да може да съгласуваме вече съществуващите директиви и новите предложения. По принцип, мога да кажа, че става дума да намалим, за това да намалим срока, в който да изразим нашето становище от една страна и от друга страна. Искаме много критично да анализираме предложението, защото много неща налагат адаптация, транспониране на европейското право в националното законодателство. Освен това, е, комисията комисията имаше много работа и докладчика заедно с неговия екип трябваше да преработи едно огромно количество информация и за това смятам, че а, процедурата, която избрахме сега, едно изслушване с евентуално а, последваща резолюция в пленарна зала, е, а, е, този процедура е разумна и по този начин може да покажем, че Подкрепяме досието на комисията, но все още не знаем в каква насока ще преработим и ще подобрим това предложение. Трябва ни малко време. За това ще се опрем на конструктивните предложения от държавите членки. Ние сме отворени за тях и се надяваме, че всички засегнати страни няма да застъпват своя екоцентричен, своя, няма да, да са настроени екоцентрично, а ще са отворени за сътрудничество, защото в крайна сметка искаме да подобрим предложението в името на потребителите на вътрешния пазар. Това е много конструктивен подход. Госпожа Форту. Много е трудно да добавим нещо към казаното от господин Шваб. Има нещо, което е малко рисковано. Ако съставим един каталог на различните елементи в различни страни, във Франция потребителите, например, се радват на добро отношение. Ако започнем да се занимаваме с привилегиите във всяка отделна държава членка, ще бъде лошо. Трябва да видим какви са предимствата. Ето това да търсим, а не да се е, занимаваме много подробно с привилегиите. Мисля, че госпожо Фурто, въпросът е за баланса. Ето това е целта на дебата за хармонизацията и какъв е резултата за потребителите и вътрешния пазар. Госпожа Рюлер. Аз всъщност искам сега да направя една малка забележка. Става дума за това, че в държавите членки нашите, трябва да обединим нашите национални парламенти и е важно те да знаят съвсем точно какво се променя чрез директивата, какво се влушава, защото ние трябва и тяхната подкрепа. Затова смятам, че е разумно да свършим и тази работа, е, комисията е предложила този корпус данни, но ние на базата на него трябва да ги използваме и да се обърнем към националните парламенти. Процедурата трябва да е прозрачна и е, държавите членки трябва да разберат къде в момента точно се намират. Комисията сигурно разбра, че има единство по отношение на процедурата. Извинявайте, аз не чух първото изречение, казва а, депутатката. Но е, тря, искам да напомня за това, че идват европейски избори и това и, и има малка опасност в този смисъл, а, когато получим тези огромни количества хартия документация от най-различните сдружения и съюзи, може би е по-добре да се занимаваме с този въпрос след изборите. Освен това, времевия график ни притеснява и за това, освен това, не съм сигурна дали през март ще ни стигне времето. Това изслушване няма да е достатъчно ние всички сме заинтересовани от това досието, а, защото се занимаваме с политика в името на потребителя. И ако някой не може да присъства, това няма да е добре. Може би през есента или пък да се събере комисията отново и да обсъжда въпроса или пък преди това да има задълбочена комисия, извинявайте, задълбочен дебат в отделните политически групи. Така че може би комисията трябва да вземе решение да не се подадем на времевия натиск. Господин Ангелакис. Благодаря. Основният принцип всеки опит за хармонизиране на пазара е добре дошъл. Но ние сме комисия защита на потребителите, т.е. трябва да се интересуваме от интересите на потребителите. Това е мандата на нашата комисия. Като чета тази директива, виждам, че в някои области има крачка назад ще, поне това е което разбирам по отношение на разпоредбите в националното законодателство. Например, възниква въпроса за гаранциите. За, за резервни части, например, за отделни части, каква е гаранцията за тях? когато един продукт се сменя предназначението си, губи гаранцията си. Това ме тревожи. Трябва да проучим внимателно нещата. Съгласен съм с това да вървим бавно и предпазливо, но въпросите за потребителите се следят внимателно от гражданите. Има очаквания когато навлезем в същината на въпроса, въпросите ще станат по-ясни. Госпожа Лолис като докладчик. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че трябваше да изляза от залата и изпуснах началото на дискусията. Съжалявам и, че не бях по-рано по време на работната група трябваше да се връща. Пътувах от Норвегия насам. Е, през то ми сам нямаше нищо общо с тюлени, държа да кажа. Не чух началото на дискусията, но се надявам е, не, че не Надявам се, че има подкрепа за идеята за изслушване. Би трябвало да чуем становищата на различните експерти, така че аз определено предлагам да е, приемем идеята за предложеното е, слушане. Webster now, forget, sorry. <laughs> okay, um, shall I bring the commission in first of all? Да дам ли думата на Европейската комисия, за да отговори на някои от повдигнатите въпроси? Благодаря, госпожо председател. След ясният ви анализ се колебая да се изкажа. Съгласен съм с казаното от вас. Само едно пояснение по последното, което казахте. Ние смятаме, че много от критиките от потребителските организации срещу предложението са свързани с факта, че може би не успяхме да обясним нещата ясно. Може би всичко проистича от неправилно тълкуване на въздействието на хармонизацията върху националните закони. И може би в нашата таблица трябва да се обясни това в конкретна, в определена забележка. В... Ние следваме подхода отдолу нагоре има пълна хармонизация само по въпросите, които са обхванати от директивите, които са предмет на преглед. По въпросите, свързани с договорното право, и това е обяснено в оценката на въздействието. Т.е. въпроси като, създа, като съставяне на договора, защита при нарушение на договора, деспособност, недействителност и нищожност на договора, основания за нищожност. Това са въпроси, които нямат отношение към защитата на потребителите и тези въпроси са извън приложното поле на директивата. Ето защо ние смятаме, че нашата дейност тук ще засили потреб... защита на потребителите. Пълната хармонизация на правилата за договорните права на потребителите няма да лишат потребителите от достъп до традиционните средства за защита Надявам се, че ще успея да представя всичко това ясно, когато представяме сравнителен анализ. Това, което госпожа Форту каза, е много близко до сърцето ми. Неизбежно е, дори ако дори когато отчетем, че пълната хармонизация се отнася към приложното поле на директивата, да има някои загуби, някои печалби в държавите членки. В някои държави членки ще загубят по някои въпроси, а ще спечелят по други. Най-важното послание обаче е, и с това е свързана оценката на въздействието е, че като цяло потребителите ще спечелят, тъй като ще намалят разходите за спазване на изискванията от страна на фирмите. Също така ще, ще ще се създаде една правна среда, която е много по-предвидима за потребителите. Така че датския потребител, който смята, че получава най-добрата защита на света, ще може да изнесе своите права, когато купува нещо от Италия, защото основните права на потребителите, които са хармонизирани в директивата и които попадат в обхватното и поле, ще бъдат едни и същи. Добре. Още веднъж тогава да поясня процедурата, по която вече стигнахме до съгласие, доколкото сме се разбрали. Сега аз разбирам това, което ви тревожи, но всеки път, като имаме избори, не може да отлагаме въпросите. Писна ми вече, толкова пъти се повторят, защото да, има много въпроси и казваме, понеже предстоят избори, няма да гласуваме по този въпрос. Все пак имаме политическите принципи и работата трябва да се върши. Аз защо не искам да се бърза тук? Не защото предстоят избори, а защото този нормативен акт е изключително сложен и трябва детайлно да се разгледат нещата в парламента, за да не се обърка нещо. За да сме сигурни, че сме обърнали внимание на всички безпокойства и опасения изразени, както от потребители, така и от бизнеса така да се стигне до реализация на целта на предложението, т.е. да имаме еднакви правила, но да го направим по начин, който да не бъде в ущърп на потребителя по отношение а, е, на тази тема. Наистина националното законодателство трябва да се разгледа. Не, са, не е един вид, за да се стигне до разделя и владей, а да се запознаем с реалността на някои тези права държавите членки, защото реалността на а, е, правата понякога се отличава от а, е, начина по който те са представени на хартия. Така, да 2 март имаме е, време да поработим с заинтересованите страни по работния документ, който казах, че подготвяме. Също така имаме консултация онлайн тази е, процедура ще включва редица, е, поредица от въпроси. Искаме бързо да се обработят те, за да може да дадем възможност на заинтересованите лица, лица да ни кажат какво мислят не само от това, което ни казват по пощата. Аз съм получавала вече много писма, някои казват харесвам, други не харесва, а просто да кажем, дайте ни идеи, дайте альтернативи. Може би ще измислят по-добър начин да се стигне до желаната от всички цел. Така ще имаме един работен документ, в резултата който ще се зададе устно питане към комисара в пленарна зала. И така, в зависимост от това дали можем да подпишем резолюция, ще имаме и резолюция. Това е добро на, наследство, което да оставим на следващия парламент, ако свършим добре работа си 2009, това означава, че следващият парламент, следващата година ще може да прецени суверенно дали да хвърли в кощето свършеното от предния парламент или а, да го ползва и така се надявам ние да помогнем на следващия парламент да може да прецени а, така на добра основа какво да прави с това предложение. Така госпожа Уолес ще има а, също работна група, която ще, ще разгледа специално правните въпроси, общата референтна рамка на облигационното право и има някои идеи на професори от университетите, които също ще се включат, но това, което аз искам е да поговорим с госпожа Болес, да видим тя какво иска да се направи, да разгледа тези въпроси, които ви тревожат, защото имаме без това засилено сътрудничество в тази област. И така аз разчитам на нея, така да се изразя, да изготви текста за тези елементи, които са важни. Тук не мога да добавя каквото и да било още, но трябва да кажа, че искам да получа подкрепата на нашата парламентарна а, комисия е защото смятам, че е нужно повече време за практическите аспекти на това предложение и да можем основателно да кажем защо приемаме някои от нещата в предложението на Европейската комисия, а други не и а, какво е направено в а, съответните области. Мисля, че това на рационалния начин се подходи към тематиката предвита на сроковете и на цикъла на избирателни изборния цикъл а, за парламента. Сега тук има какво друго да ви кажа, предстои много скоро едно изслушване по тази тема и ще имаме консултации онлайн, така че ще имаме добра подготовка, за да включим най-различни важни, и интересни гледни точки и идеи в работния документ, който ще се представи, ще се изготвя от секретарията от името на работна група и е така той ще се разгледа и в парламентарната комисия, така че отделните депутати също могат да се включат. Ще се включат индивидуалните ви коментари, ако нещо ви тревожи, някакви питания, ако има. Ще ги разгледаме а, очи в очи, а не след като се задвижи по-нататък на процедурата. Така, ако няма други въпроси, няма други желаящи да се изказват, да видя дали има някой от председателството или от съвета. Знаете, че а, напредъка по този въпрос спъва а, съвета, така че искам да питам. А, имате ли нещо да кажете? Един кратък въпрос. След изслушването, какво ще правим? Ще правим ли един работен документ и как ще протече, какъв, как ще изглежда времевия график след това? След това искам да кажа, че последователно ще работим и в групата и след изслушването по работния документ. Сега искаме да го представим до 31 март работния документ. Така, мисля, че имаме достатъчно време да разгледаме някои от конкретните въпроси както и е, въпроси, които ще се поставят е, на изслушването и онлайн в консултациите. И както казах, е, с председателя Гаргани стихме до съгласие. Това не е проблем, защото имаме тук депутати в тази комисия, да работим в тандем с групата по правните аспекти, да видим те какво мислят. Така мисля да приключим с разискването. Мисля, че сме много напред с времето, обикновено просрочваме. В нашата комисия обаче, понеже нямахме толкова много депутати днеска на заседанието си, приключихме дневния ред относително бързо. И понеже госпожа Верньо е тук, ми се ще да проведем дебата или поне да разгледаме някои от измененията по отношение е, на правата на пациентите при трансграничното здравеопазване, но трябва да кажа, че тук не сме толкова под пара, колкото обикновено, защото доколкото разбрах, комисията по околна среда са поискали отлагане, но искам да ми кажете дали съм права или не. Госпожа Верно ще ми каже. Има искане от водещата комисия, поступило а, пред Комисията по правни въпроси с искане за правен а, въпрос относно основанията за а, това предложение за правата и за това няма а, голям натиск да се премине в кратки срокове към гласуване. Координаторите ще имат време да се запознаят с текста. Координаторите ми казаха да ви кажа, че господин Уски като председател също трябва да знае, че нямаме никакво съгласие по отношение на области за компетентност. Ние работим а, по правило 47 за силено сътрудничество. Аз ще се постарая да решим този въпрос с, с господин Галеоти и с господин Уски, защото е важно областите, в които нашата парламентарна комисия има правомощия, се отразяват и в дейността на комисията по околната среда. И така давам ви думата, госпожа Верня. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, от това, което ни съобщихте. Ако бъде отложен вота в Комисията по околна среда, това би, би било много добре. Днеска разбрах, че Комисията по заетостта е трябвало да гласува тази сутрин, но не е гласувала и Комисията по економически въпроси също. Следователно остава въпросът, който до сега не е бил решен, е за компетенциите. Обърнахме се към правната служба и те казаха, че ще ни представят становището на 3 март. Ние също трябва да отложим своя вод, който беше предвиден за 2 март. Надявам се, че председателите на съответните комисии са определили също с нови дати и ще ни информират. Искам да ви представя и друг проблем. Въпросът, който разглеждаме е много сложен. Става дума за 27 държави, членки за 27 различни системи за медицинско обслужване. Получихме много изменения от всички политически групи. Единственият проблем е, че не сме получили нито едно преведено изменение. Виждам френските изменения, испанските, но и с всички останали въпросът е деликатен. Не знам как можем да се изказваме аргументирано, без да разполагаме с преведения текст на всички изменения. Госпожа Тисен, госпожа Вайсбергер, е, госпожа Ройтова представиха много изменения. Някои от е, вносителите на изменения отсъстват и може би трябва да е, изберем друга дата. Бих ви предложила да изчакаме преводите, да направим среща на всички докладчици в сянка с мен следващата седмица. Ако можете четвъртък 19 е, сутринта от 9 до 10 часа. Преди е, гласуването и пленарното заседание, е, където ще присъства и чешкото председателство. Не искам да се разпростирам върху правната, правното основание. Възниква и е още един въпрос. Може би трябва да го обсъдим сериозно. Това е проблемът от проистичащ член 5 и отговорността на държавите членки. Някои казват, че няма трудности във връзка с държавите членки. Държавите членки не са съгласни и трябва да го имаме предвид. Освен това, член 11 е свързан с лечението. И тук трябва да се решат. Освен това, възниква и проблем с 8 член. Възникват същите проблеми, дефиниция на болнични грижи и проблема за предварително разрешение, дали да се изисква или не, в какви срокове. Така че аз повтарям своето предложение. Днеска не можем да водим сериозна дискусия, не разполагаме с превода. А, госпожа Ройтова е внесла много изменения. Много би искала да ги проща, но не мога да ги разбера. Също въжи и за измененията внесени от госпожа Тайсен. Да дадем думата на докладчиците в сянка господин Шваб. Аз не съм господин Бърк. Той ще дойде тук в 5 часа. Но за това пък ще се опитам доколкото мога да подчертая, да представя някои пунктове от името на НП и от името на водещата комисия. Най-напред смятам, че Започнатата работа трябва да я доведем до разумен завършек. Е, сега влиянията от различни страни с тези с одобренията след обсъжданията или пък е, въздържанието от е, изразяване на становища. Всички тези игрички мисля, че са неразумни. Нямаме нужда от тях, защото в крайна сметка, сметка всички работим в името и за благото на потребителите в Европейския съюз. Ем, наистина трябва да знаем измененията и съдържанието в тях, но трябва да положим всички усилия а, да завършим нашата работа още в рамките на този мандат на парламента. Ясно е за нашата политическа група, че трябва да намерим един среден път, който да защитава интересите на отделните държави и членки, които да вземат предвид проблемите в техните здравни системи. В някои държави членки има прекалено малки, малко здравни специалисти, обучени, а в други държави членки проблеми те са други. Например, има здраво, системи за здравеопазване, където всичко е много скъпо, дават се много пари и услугите са много ускъпени. В прерогативите, в крайна сметка, на една държава членка е да даде достъп до здравни услуги. Ние не би трябвало да използваме тази директива да намалим правата на пациентите. И тук има доста изменения. И тук смятам, че ще имаме проблеми с отделните държави и членки, да убедим нашите колеги от държавите членки, от националните парламенти, защо всъщност толкова приоритираме интересите на пациентите. Но нямаме друга альтернатива. Затова смятам, че започнатия порез, процес в под ръководството на докладчицата ще може да го завършим и ще постигнем разумни компромиси. компромиси. Така че да вземем предвид и е, решенията на Съда на Европейските общности, които са е, издадени до момента. На тази база мисля, че трябва да стъпим, защото, както знаем, само около 1% от всички европейски граждани могат да си позволят здравни услуги в, в чужбина. Ето защо трябва да се застъпим и за другите, другите части от населението, така че здравните услуги да не станат зависими от големината на портмонето на човека. Госпожа Юркенс. Thank you, uh... Благодаря, е, госпожа председател и на госпожа Верено. Благодаря. Мога да повторя само това, което казахте и вие. Няма смисъл сега да се задълбочаваме в разискванията, защото нямаме превода. Аз е, не, е, не мога да чета на фламандски, така че предложението на госпожа текста не мога да ги прочета. Няма смисъл сега да се повтаряме, защото сега трябва да се задълбаем в подробностите и да се постараем да стигнем до компромис, което не е възможно при отсъствието на преведен текст. Трябва да кажа, че няма смисъл сега да ви повтарям какво съм казала в моите предложения за изменение. Те не са преведени. Трябва да спазваме график, който да ни позволи да се подложи темата на гласуване преди изборите. Боя се, че поради това мнозина се опитват да го свалят а, от дневния ред. Това предложение, но искам да ви кажа, може да го отложим с една седмица, но не дейте го отлага с повече, защото трябва да се е, гласува според мен преди да преминем към избори това много важно законодателно предложение. Благодаря. Госпожа Рюлер отсъства. Госпожа Ройтова. Е, Благодаря. Напълно съм съгласна с всички оратори, които се изказаха преди нас можем да се разберем за щастие, тъй като имаме превод и ще се спра на един аспект върху измененията, свързан с изясняване на правилата, приложими за пациенти, които преди да поискат медицинско обслужване, трябва да се свържат с здравния си осигурител. Е, вярно е, че не всички изменения са преведени, но има една обща хипоте, хипотеза. Според съда паци, пациентът не трябва да, да иска разрешение. Що, що, когато става дума за болнични, дум, е, за болнични грижи, които струват скъпо, там е необходимо пациента да се свърже предварително с осигурителя. Ние търсим дефиниция, обща дефиниция, общо правило за това, кои са болничните грижи. Тоест да не се решава този въпрос само от лекарите. В какъв случай пациента може да поиска медицинска консултация? Мисля, че можем да постигнем съгласие по това болничните грижи да продължават между 1 и 10 дни. Освен това, трябва да предвидим и много специализираните грижи, Аз бих премахнала думата специализирани. Аз бих казала твърде скъпоструващите медицински грижи, защото е много трудно да поясняваме а, здравното обслужване и твърде високите разходи а, е въпрос, по който се произнася осигурителят, той трябва да реши дали е в състояние да ги покрие. Всяка държава членка трябва да разполага с списък. А, тъй като медицината еволюира и експертите никога няма да постигнат съгласие. Всички държави членки могат да определят някакъв лимит, някакъв таван който да бъде ясен и избираем за всички лекари, за всички пациенти и за всички осигурители. Т.е. да се предвиди един таван и когато болничното, когато има вероятност този лимит да бъде превишен, пациента трябва да се свързан с осигурителя. Ето защо има изменение. Аз съм предвидила изменение. В този смисъл не трябва да се предвижда дефиниция. Държавите членки трябва да определят финансов таван лимит, е, и ако има опасност този таван да бъде пред, надвишен, пациента трябва да поиска предварително решение. Освен това, трябва, то този таван трябва да бъде обоснован, така както е обоснован от държавите членки, но очевидно е, че той ще бъде по-висок в едни държави членки, отколкото в други, само че това трябва да е обяснено и ясно. Е, и трябва да се разбира ясно, защото когато тавана бъде надвишен, има опасност осигурителя да не покрие разходите. Позволете ми да кажа още едно нещо, свързано с предложението с предложението за упростяване на текста, направен от госпожа Верньо, само че с, тя изпуска тя не се позовава на решението на Европейския съюз и дефиницията на медицинско обслужване в, в духа на директивата. Мисля, че позицията на комисията е ясна не можем да не изредим всички случаи. Не можем да не се позовем на регламента. И ако, и ако позоваването не е включен, става дума за е, регламент за изпълнение. Позицията на комисията е правилно. Имам и други изменения, но те имат концептуален характер и мисля, че ние трябва най-напред да се занимаем с тези а, изменения, да се постараем да намерим консенсус. Госпожа Гебхарт. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че закъснях малко, но имах важен разговор Смятам, че се намираме в трудна ситуация. Е, това е много трудна и сложна тема. Имаме 400 изменения. И в, в, даже в нашата комисия те не са преведени. И за това ви, смятам, че наистина имате право. Не може да, да ги обсъждаме както трябва. Трябва да назначим е, друг, друга дата за обсъждане. Е, нямах абсолютно никакво време да разгледам тези изменения. Аз току-що ги получих, а пък и госпожа докладчика също нямаше тази възможност. Искам обаче да се спра на един пункт, който предложих и е, всъщност той разбираем на всички езици. Става дума за правната основа. Въпросът е, на каква правна основа ще се опрем ние? Европейската комисия и всички ние казахме, че има две възможности да, да подходим. Или много тясно да, да, да, при, да говорим само за мобилността на пациентите, тогава член 95 не е правната основа, а именно член 152, където става дума за достъп до здравни услуги. И в първия мандат, когато бях в парламента, аз отговарях за именно в правната комисия за правната база и там Разбрах, че лек специалист трябва да има предимство, т.е. където има определено право, което да въжи за определен въпрос, то това право трябва да бъде приложено, а другите подзаконови актове трябва да, да, да отстъпят и да бъдат съобразено с приоритетното право. Така че, ако се споразумеем, че ако става само дума за мобилността на пациентите, тогава трябва да се опрем на член 152 или пък аз бих предпочел, предпочела да изработим една обща концепция за една директива за здравеопазването и в този случай бихме могли наистина да се опрем върху, върху член 152, но това би означавало да имаме съвсем друг проект. Но и това всъщност не е нашата ситуация. И виждам, че има много колеги, които предлагат различни неща. И сега, ако започна да ги изборявам, е, член 54, 108, 36, 137 и така нататък. Тоест, е, прави се референция към най-различни правни основания. И вчера като координаторка разбрах, че е, съответната комисия, ами на комисията по околни въпроси е задала за ръка на правната комисия да провери коя е правилната ос, правна основа. Дали член 95 или член 152 или по комбинация от двете. И от гледна точка на нашата комисия, а, мисля, че трябва да запитаме също комисията по правни въпроси, а именно какво смятате по този въпрос, на коя правна основа да се опрем. Е, до 3 март може да се очаква отговора. Е, нашето гласуване е назначено за 2 март. Бих, пред, бих предложила да отложим нашето гласуване, за да изчакаме решението от 3 март и естествено да през това време да обсъдим въпроса и измененията по-задълбочено и така ще стъпим на една много добра основа. Не става дума ние да гадаем къде евентуално би, могло да, би могла да се намира правната основа за нашите решения. Най-добре е да изчакаме едно компетентно и правилно решение. Така че това са от моя гледна точка много важни въпроси и както казахме вчера на срещата на координаторите, това е въпрос, който заслужава задълбочено пре е, проучване, на което да стъпнем при нашите решения. И сега, без да знаем съдържанието на тези 400 изменения, какво може да направим? Може би, може е, да говорим главно за това, което каза и комисията, а именно за мобилността на пациентите и да оставим от, да оставим на страна всички въпроси за предоставянето на услугите, защото, т.е. да ги, да ги оставим за обработване от други директиви. За тук спадат въпросите за предлагане на услуги и правото на установяване. Е, защото мисля, че е много важно как може да осигурим на гражданите да се ползват от правата, които имат, без да са заплашени самите национални системи. Защото това е също много важно. Защото едно трябва да е съвсем ясно. Ако ние правим един закон сега, имаме си в къщи така да се каже, е, е, социални системи, които се намират в затруднение поради демографското развитие. И това трябва също да бъде взето предвид. Трябва да бъде взето предвид и факта, че услугите, здравните услуги, които се предлагат, те са универсални услуги, които трябва да бъдат предлагани. Това означава, че тези услуги трябва да, се, да са с високо качество и да се предлагат навсякъде. Защото не всеки гражданин може да следва предложението на Европейската комисия, а именно да се ползва от здравните услуги на някоя друга държава членка. И да може да заплати предварително за тези здравни услуги, първо да плати и след това да изчака а, връщането на тези пари от здравната каса. Това не могат да го направят всички граждани, само благодетелствените, само една малка част. И това не може да го допуснем. Трябва да се погрижим наистина здравни услуги да има, и кайто качествени здравни услуги да има на място. Това е много ясно. А, така че аз съм съгласна с вас. В какъв, сми... в какъв по какъв начин ще го направим това? Е, това зависи и от различните предложения, които са подадени и се надявам да вземем едно добро решение. Мисля, че това е най-добрият начин, по който да процедираме. А за госпожа Юргенс искам да кажа, аз не искам сега да решаваме кога да имаме гласуването. Аз не принадлежа към тези хора, които казват, а, на всяка цена, още на първо, на, пър, на, на първата сесия трябва в, на Европейския парламент трябва да имаме гласуване. Това би било добре. Обаче, не на всяка цена. Не бива още от самото начало да кажем, трябва непременно да постигнем някакъв резултат. Защото става дума за здравето, за правото на пациентите и на гражданите и за това трябва да сме много внимателни какво правим. И това е нашата задача като политици. Защото всички останало е неприемливо от моя гледна точка. Ако може да се направи, добре, но няма нужда да казваме още от е, самото начало да предрешаваме е, резултатите и да взимаме пребързани решения, защото това не е в името на гражданите, защото те тогава могат да кажат, не искаме такава Европа, искаме Европа на гражданите. Записвам кой иска да се изкаже. Господин Хасфрера. Мисля, че всички тези предупреждения са основателни, защото темата е изключително сложна. Права на пациенти, мобилност на пациенти. Това е важно и трябва да мислим как ще се отрази всичко това върху националните системи за здравеопазване и здравно осигуряване и по какъв начин функционира здравното осигуряване в държавите членки. Има държави членки, където а, сметката ще набъбне доста. Ако не внимаваме, ще трябва да а, сме готови да поемем последствията. Видяхме какво стана с финансовата криза поради това, че администрацията на Буш не предприе нужните нормативни а, стъпки да а, уреди въпроса нормативно не искаме да поставяме на риск неща, които е, десетилетия наред се изграждат, изведнъж е, да ги затрудним или застрашим поради отказ да се предприемат законодателни действия. Има, разбира се, много неща, които съответстват на хода на действие, което предприемаме по отношение на директивата за услугите и там е видно колко големи са опасности. Трябва да се върви внимателно. Аз работих в моя парламент в Комисията по здравеопазване. Не бива да се бърза. Пред, предпазливост е нужна тук. Искам да поздравя госпожа Вернио и а, госпожа Гетпарт. А, още двама колеги са се записали. Госпожа Йоргенсън първо, после госпожа Ройтова. Благодаря. Искам само да кажа няколко думи за правното основание. Разбирам, че Комисията по околна среда е поискала документ по този въпрос. Може би не разбрах казаното от госпожа Кепхарт, но мисля, че ако разполагаме с този документ, всичко е наред. Не ни трябва правен анализ за всяка комисия. Правилото, според правилото, водещата комисия иска правно тълкование. Следващият, следващото, което искам да кажа. Радвам се, че госпожа Гепхард каза, че правата на гражданите, проистичащи от решението на съда, трябва да им бъдат предоставени. Разбирам, че вашето становище е, че не се нуждаем от тази директива. Не бих, била, не бих се радвала, ако това е, ако това е така. И не можем да не си зададем въпроса кой иска това. Обедена съм, че гражданите на Европа искат медицинско обслужване. И когато слушам координаторите в социалистическата група, си мисля, че те искат да кажат, че ако можем да избегнем тази директива, толкова по-добре, тъй като тя предизвиква много проблеми. Виждам, че всички започват да вдигат ръка, но това е политическа дискусия, насочена към това, към, към което се стремим. Моля ви, бъдете откровени и кажете към какво точно се стремите, вместо да се е, произнасят красиви думи. Госпожа Ройтова. Благодаря ви. Искам да реагирам на казаното от господин Ферера. Искам да ви помоля да, обърн, да ми обърнете внимание, тъй като говоря на вас. Разбирам тревогите, свързани с кризата. Става дума за една директива за трансгранично медицинско обслужване. Това е казано в заглавието. Тази директива актуализира регламент 1408, който е устарял и не съответства на решението на Европейския съд. Трябва да кажа, че пациентите в този момент имат право и ще получат правото, ако се явят пред съд, Да имат право медицинското обслужване от спешен характер – да им бъде предоставено, дори ако са в чужбина и ще, получ... и ще им бъдат възстановени разходите. Що се отнася до болничните грижи, това са скъпоструващи това е скъпоструващо обслужване. Пациентът е длъжен да се обърне към а, своят осигурител и да поиска предварително разрешение за възстановяване. В а, а, страната по происход а, човек може да получи само това, което му се полага. В, в а, когато пациентите пътуват, те трябва, те трябва да могат да получат основен пакет от здравни грижи, в това число и а, спешно медицинско обслужване. Трябва да се, както ценя казаното от госпожа Верньо, за това, че трябва да се стремим към висококачествени услуги, да не допускаме конфликт с принципа на субсидиарност. Е, ето защо искаме и тълкуване на правното основание. ние ще формулираме показателите за качество. Ето по този начин ще обогатим регламент 1408. Няма повече да злоупотребявам с вашето търпение. Госпожо Гепхарт, искате ли да се изкажете? Да. Искам да се изкажа още веднъж, защото явно не съм разбрала, разбрана достатъчно добре от госпожа Шалдемозе. Аз не искам да кажа, че ние искаме да отхвърлим тази директива. Напротив, смятам, че тя е много необходима. Е, в много държави е, правата на пациентите са проблематични. Ето, е, това лечи от решенията на е, съда на европейските общности. Ето сега в Германия ние сме приложили това, което препоръча съда и може да кажем, добре, за нас всичко е наред, но а, виждаме и последиците, които са на лице и които трябва да вземем предвид. Виждам, например, че в Германия здравните каси заплащат за лечение в чужбина на наши, на германски граждани. Мисля, че това е абсолютно правилно. Но въпросът, който може да възникне с времето е, че е, да видим последствията в други държави в този контекст. Например, има много германски граждани, които отиват в Польша и е, ползват здравни услуги. Те имат право е, да отидат на заболекар там и тези услуги се заплащат от е, германските здравни каси. Това за германските граждани е много изгодно, защото здравните услуги, заболекарските услуги в Польша са по-ефтини. Но какво става в Польша? В Польша се случва следното. Е, цените на заболекарските услуги се покачват в Польша и моето притеснение, е, че е, полските граждани няма да може е, ще, да, да си плашат за болекарските услуги. И полските здравни каси също ще бъдат притеснени, защото те няма да могат да плащат за тези здравни услуги. И това е важно. Става дума тук за опазване на правата на полските пациенти, които също трябва да имат а, достъп до здравни грижи, както и немските, германските граждани. Ето за това трябва да си помислим какви са последствията за различните системи. Отварянето, което, към което се стремим, което аз приветствам, а при това отваряне обаче трябва да вземем именно това предвид, за да не постигнем а, обратното на това, което всъщност искаме да постигнем. И това е въпроса за социалните системи. Че социалните системи ще попаднат под натиск. Социалните системи на националните държави и членки. И това е именно противното на това, което правим ние тук. Тоест, аз не искам да погледнем от, перспек... от, погледнем от перспективата на благодетелствените пациенти. А именно от обратната перспектива, перспективата на хората, които не винаги могат да си позволят такива а, услуги, т.е. да защитим и техните услуги. Не бива да про произведем един вид туризъм, който да бъде заплащан, да става за сметка на други хора, на победните слоеве от обществото. Затова казвам, трябва да помислим съвсем задълбочено какви, какви са последствията от този правен акт. Ако успеем да намерим добро разрешение още в рамките на този мандат, добре. Но ако не може да намерим такова разумно разрешение, тогава пледирам за това, нека си оставим, може би, повече време, половин година време, за да намерим правилното решение. А, добре, може би ви, вас няма, вие няма да бъдете тук, но аз ще бъда и ви а, обещавам, че ще се погрижа за намиране на правилното решение. Но ние не може да направим това за законодателство зависимо от присъствието на някой от нас. Става дума за пациенти, става дума за здраве е, което ще е приоритет не само за този мандат, но и за следващия мандат на Европейския парламент. Исках да кажа, че не съм сигурна, че този дебат ни води някъде. аз искам да кажа, че може би нарочно има едно такова не разби... неразбиране, недоразумение. Но искам да кажа следното. Наистина е важно да изчакаме преводите на отделните изменения, за да може да си създадем правилното становище всеки от нас. В противен случай днес не може да продължим разумно. Well... Само няколко забележки ще направя, тъй като внесах няколко изменения. Те са в област, която според мен е важно комисията ни да се произнесе, тъй като предложението на Европейската комисия страда от някои недостатъци. Става дума за качеството и безопасността Прочетах много интересен материал в един от неделните вестници на двойна страница с карта на Европа и показват, че британските пациенти се обръщат за медицинско обслужване в други страни. За, става дума за заболечение, смяна на тазобедрената става, и други. Но там се казва, не можем да ви гарантираме качеството и безопасността. Европейската комисия в... говори, включва това в мрежи и достъпа до тях, но смятам, че сме в не много добро положение трябва в предложението да се заложат по-конкретни стандарти. Ето защо смятам, че трябва да усъвършенстваме основата, която е зададена от комисията. Възниква и въпрос за това кой за какво отговаря. Не съм съгласна, че държавата членка не е предоставяща обслужването трябва да носи отговорност за предоставянето на информацията. У нас държава членка, която осигурява обслужването, трябва да предостави информацията. В противен случай нашата система на здравеопазване трябва да изразходва огромни ресурси за информиране на пациенти за лечение в други страни. А това не е справедливо, особено като имаме предвид, че системата ни се финансира от данъци. Намерението, разбира се, е добро, трябва да спазваме а, изискванията на решението на съда, само че пътя към Ада е осеян с добри население, с добри намерения. Ето защо въпросът за мене не е дали да го направим преди изборите или след това. Мисля, че трябва да е, определим момента. Основният въпрос е, че законодателството е много важно. И най-важното е да не сбъркаме, така че да осигурим достатъчно предимства за пациентите. Това може да се постигне, но не прибързано без да обмислим конкретни въпроси. Казвам това, защото комисията е наясно с това, че разполагаме с европейска здравна система. Когато моите съграждани от избирателния район отидат на туризъм в друга страна, имат право на спешни грижи, когато са там. Някои от тях са осигурени, други не. Ако не са, има достъп до спешно обслужване. Сега, комисията трябва те първо да отговори на въпроса. Някои от някои от моите съграждани отиват в Испания, разболяват се, идва линейка и казват, че имат европейска здравна карта, тъй като имат право на спешни грижи линейката ги води в частна клиника и им представят сметка за 8000 евро. Така че а, мисля, че трябва, комисията трябва да се занимае с основни въпроси и е възможно да ги решим с изменения. Трябва да спазим решението на Европейския съд. Законодателството трябва да осигури ясност, яснота. Предложението на комисията не осигурява яснота. Трябва да обърнем внимание на предварителното разрешение. Разговарях с моя лекар по въпроса. Той е либерал. Госпожа Йоргенсен това ще ви зарадва. И той е за предложение в тази област. Той обаче каза, тъй като познава здравното обслужване и финансирането, е, че трябва предварително разрешение. Не от експерт, не от лекар, а от този, който поръчва здравното обслужване в района. Ето защо е напълно логично Ако искаме на пациента да им осигурим по-добро е, лечение, да, ги, да изпратим пациент с рак на гърдата в чужбина. Но комисията решава, имаме бюджет. Мисля, че има опасност свързана с това, че, че може да се каже на хората, че можете да отидете навсякъде, където поискате да се лекувате в друга държава членка. Не, това е целта на предложението, нито пък на решението на съда. Решенията на съда се основават на свободното движение на услуги и свободния достъп до а, здравно обслужване, а не право. А, не става дума, че пациента има право да пазарува медицинско обслужване, където пожелая. Повечето граждани биха предпочели да бъдат лекувани в своята държава членка, особено възрастните. Трябва да бъдем рационални по въпроса. Ключовия въпрос е да се погрижим, да съставим и приемем разумен текст. Трябва ни добро сътрудничество между експерти експертните мрежи. Не смятам, че много от тези мрежи взаимодействат добре. Аз съм представил доста изменения, свързани с подобряването на качеството и безопасността за потребителите и пациентите, но не смятам, че можем да дефинираме болничното обслужване. Като имаме предвид колко са сложни здравните системи, болничното обслужване е, съвър... е различно в различните държави шеки, така че е трудно да, да достигнем до обща дефиниция. Така че ако успеем, ще съставим добро законодателство. Um, Аз съм докладчик в сянка по този въпрос, госпожо председател. Мисля, че е много важно да обърнем внимание основно на пациентите, на техните права, вместо да подчертаваме твърде много други въпроси. Това ще е полза на здравеопазването, особено когато има лечение, което може да се получи в една държава членка, а не в други. Има доста добри предложения в този текст. Е важно да не забравяме за какво сме се захванали всъщност. Вече проведох срещи е, по тази, е, този въпрос. Е, има доста добри идеи. Не бива обаче да се вземат всички предложения и накрая нищо да не мине и да не сработи. Все пак има добри предложения и смятам, че трябва да не спираме да работим по тази тема. Благодаря. мога да се съглася с колегата от медицинската професия тук да се обърне внимание на важното. Сега говорихте и за е, заболекари. Не става въпрос е, за е, мобилност на пациента, да не тръгна сега всички на заболекар в Полша. И сега, за лекаря. Когато лекаря ви каже, че това ще ви струва много и трябва да внимавате, ама как така? Аз не мога да си представя едно общество, една държава, тя трябва да осигури лечение на гражданина. Ако на предпочете да получи лечението другаде, може да му се възстановят разходите само до нивото, е, до което това би било направено същата държава. Не може да се смята всичко в бюджет. Единственият е, отговор тогава ще бъде, че държавата разчита хората да измрат преди да им дойде реда. Защи така ще се спастат много пари на бюджета. Не може да каже 20 души тук ще измрат. А ако 20 номера отиде в чужбина, това може да си го позволиме. Имаме пари за това. Ами, може би а, ще ви тези пари ще а, ги спестите, ще ги платите, за да ви лекуваме тук или не. По-хубаво да ги оставим да умрат, защото много скъпо. Повярвайте ми, ние в Великобритания имаме много опит в това да изпращаме хората в чужбина да се лекуват. Защо? 20 години консервативно управление, няма лекари, няма среди, много хора отиват да се лекуват във Франция. Не е това въпроса. Въпросът е, че ние може да си го позволим. Моя доктор, който е либерал, той не каза, че ще е по-ефтино. Той каза, ако има критерий, който ние определяме за това да го пратим в чужбина или не, тогава има смисъл. Има смисъл. Той не е, че е против, каза казва, че трябва да се постъпи разумно. Не може да се разкъсаш на местно ниво и да не ти останат пари в бюджета за нищо, за това, че някой е отишъл в чужбина. Това е въпрос на разходи. Просто някой ходи в чужбина, защото им излиза по-ефтино. Ама вие не може да, да ги чакате да измрат. Вие сте длъжни да ги лекувате. Много съжалявам. Е, това е един от критериите. Ето за това се поставя та, критерия в е, директивата. Защо и ние го казахме и защо и Вотсън е на същото място? Защото тя каза, че е, системата е несъразмерна и трябва да чака с години на списък. Трябва да решим на къде да тръгнем. И за това е идеята за предварително одобряване. Сега имаме изменения. Не мисля, че сме в разногласие тук. Просто трябва да намерим начин, по който това да става практично, най-добре, да е в полза на а, пациента и да не подкопае здравноосигурителната система. Мисля, че такива са и много от измененията предложени. Госпожа Валя, искате ли думата? Ако ми позволите. Искам да кажа нещо за изяснение, защото наистина в тази шекотлива ситуация се, се намират много от държави членки. Великобритания, Швеция, Исландия до Кърция. Всички тези аргументи, които споменахте, са правилни. Наистина здравните системи в отделните държави членки са различни. И различно, различен бюджет е определен в различните държави членки за поддържането на здравните системи, а и парите, които са а, се определят за обучение на здравни специалисти. И това, именно върху това трябва да внимаваме. А, да не стане така, че някои държави членки а, се откажат да поемат отговорност а, в някои области за третиране, за третиране на някои заболявания, както например а, Великобритания. Ето, например, една държава като Литва или други малки държави а, могат евентуално да се специализират върху някои определени тежки и специализирани за да, а, заболявания, а, върху заболявания, а, които по-лесно могат да се третират в по-големи държави, като Швеция или па Германия. Например, а, жени в Польша, които заболяват от рак на гърдата, а, те умират там защото не могат да бъдат третирани. И ние очакваме качеството на, държа... на... качеството на здравните членки, на... на здравните системи в държавите членки се подобрява. А, държавите членки трябва да развиват свои собствени а, капацитети за третиране на дадено, на дадено заболяване. А пък ето рака на гърдата не е кой знае какво заболяване. Това е заболяване, което се третира във всички или в повечето държави членки. А, сега не бива естествено да, се, да провокираме медицински туризъм. Трябва да работим с националните парламенти. Те също са заинтересовани за това а, в, било в Лапландия или в Баварската е, гора някъде в затънтено място е, има достъп до, до здравеопазване. Тоест да няма листи на чакащи. Има ги навсякъде, даже и в Германия ги има. А, но тези а, листи на чакащите трябва да бъдат съкратени и трябва да има а, достъп до здравеопазването. Не бива да се капсулираме. А, има някои държави членки, и тук нямам предвид само Великобритания, но има някои държави членки, които не са успели да си модернизират системите за здравеопазване. Е, Благодаря, аз малко закъснях, но такъв е, дебат сме водили в други парламентарни комисии, понеже аз съм докладчик в Сянка. Трябва нещо да поясним. Тук имаме хора от комисията а, ИМКО. Макар, че има хора, които казват това е пазар, само че няма цени, трябва да отчитаме цените на тези услуги. Винаги давам за пример Румъния, защото винаги нещо се случва. От економическа гледна точка има поляризация на словете на населението. Някои са мобилни, други не. Не могат да си позволят финансово да пътуват, защото държавата ще им възстанови разходите само до нивото, което би било платено в страната, а разходите в чужбина са много по-високи. Боя се от социалните последици от всичко това, защото ние ще предоставим висококачествени здравни услуги на онези пациенти, които могат да пътуват не физически, а които финансове могат да си поемат допълнителните разходи, свързани с това, че се получава услугата в чужбина. В Румъния обаче вече няма да има стимул да се насърчава подобряването на качеството на здравните услуги. Разбира се, спадът на бюджетните приходи също трябва да се отчитат. Аз съм докладчик в Сянка в комисията по женски въпроси а, ние много държим а, да се предоставят услугите а, в а, близост а, до място, където а, се нуждаят а, пациенти от тях. Да вземем раждането, да речем не може да се предскаже точно кога ще роди една жена. Нито пък може да се очаква, че жената трябва да пътува в чужбина, за да роди. Ето този въпрос означава ли, че не трябва да се урежда изобщо? Ако всеки пациент напише един списък с а, различните услуги и се види кои са амбулаторни, кои са болнични, може да се получи несъответствие. И тогава ще има проблем за възстановяване на разходите в една държава членка или в друга. Мисля, че директивата трябва да изяснява тези въпроси, които иначе крият потенциал за недоразумения, защото може би една държава членка ще включи една услуга, друга друга услуга. И може да се получи така, че пациентът ще бъде лишен от болнична грижа, от здравна грижа, защото тази здравна грижа не се признава от другата държава членка тези въпроси трябва да се очетат с дължимата сериозност, особено в Комисията по конта среда и общественото здраве. Економическите аспекти трябва да се отчитат. А много доктори, много лекари, много медицински сестри вече емигрираха от нашата страна, отидаха в Обединеното кралство, например. Желаем всичко хубаво. Но в бъдеще всички може да станем пациенти. Знам, всички имаме своите доводи, всички сме предложили изменения. Мисля, че като ги разгледаме обсъди, може да стигнем до решение. Сега ще приключим с това разискване. Мисля, че добре се осъществи един обмен на виждания. Благодаря на а, докладчика. искали комисията да, да вземе думата? Аз видях, че особено аз като говорих, много се вълнувахте. И сега ще ми, ми кажете какво съм сбъркала по отношение на вашето предложение, защото то е перфектно и решава всички въпроси. Не бих казала, че сте сбъркала, само ще поясня някои аспекти на нашето предложение. Първо, то беше подготвено след няколко години размисъл, т.е. ние се опитахме да изясним правата на пациентите, свързано с мобилността и също така да добавим съображения, свързани с осигуряването. Що се отнася до качеството и сигурността, ние предлагаме не само информация, настояваме всички държави членки да поемат колективна политическа отговорност, да дефинира стандарти за качество и сигурност и да осигуряват контрол върху тях. Тоест, те трябва да вземат колективен политически ангажимент, който да съответства на спецификата на медицинското обслужване. Няколко кратки забележки. Дебата беше много интересен за мен и ще разсъждаваме върху него. Тази директива има за цел да допълни регламента. Вече знаем, че има притеснения, свързани с, спешното обслужване и така нататък. Целта не е да коригира проблемите на съществуващия регламент, а да го допълва, не да го дублира и просто да не копира да, документа, а да го допълва, като е, отчита решението на съда. Що се отнася до неравнопоставеността, това е проблем и в Европейската комисия се опитвахме да постигнем баланс между правата на пациентите и проблемите на здравната система в държавата членка. Системата на здравеопазване трябва да осигурява здравно обслужване на всички граждани, тъй като много от тях нямат желание да пътуват в чужбина, за да бъдат лекувани. Ние се опитахме да спазим този, това основно изискване, като отчитаме и бюджетните ограничения. Ето защо включваме, предвиждаме да се възстанови онова, което при всички случаи би било изразходвано. Не всички граждани на държавите членки разполагат с едни и същи възможности да си поемат разходите за пътуване и така нататък. Не можем да искаме здравните системи да повишават разходите си, за да улесняват пътуването на пациенти в други държави. естетическата медицина не подлежи на възстановяване на разходите. Всички сме наясно с тези притеснения. Отчитаме притесненията на парламента за несправедливостта, но е, ние държахме да отчетем и бюджетните фактори. Що се отнася до дефиницията на бюджет на болничните грижи, ние искаме да разработим ясна нормативна база, която да позволява а, да се съчетаят а, особеностите на 27 различни здравни системи. Разбира се, не може да се избегне неравнопоставеността между отделните държави членки. Става дума за един текст, който иска да поясни юриспруденцията. Ето защо ни трябва текст, който да е максимално ясен за, и обяснителен за пациентите. Е, има 27 различни е, системи, което затруднява пациентите. Ще дам думата на докладчика. Не ме разбирайте погрешно. Не исках да кажа, че имаме само директива социално осигуряване. а Не тази искам да кажа, че в директивата, че функционирането на директивата по отношение на спешните грижи би трябвало да бъде лесно, но не. Ние в нашата комисия установяваме, че транспонирането и изпълнението са най-трудните проблеми. Госпожа Верньо, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Как да синтезирам един дебат, който беше толкова оживен дебат, оживен дебат по сложен въпрос. Видяхме, че Нещата са много сложни. Много се радвам, че чух различни мнения. Ясно е, че групата от на социалистите иска ясна определена линия. Това, това ми действа успокояващо. Аз искам да кажа, че никога не съм искала да кажа, че ние сме против тази директива. Дори сме гласували за това да има директива, която да изяснява правата на пациентите. Всички ние сме съгласни. Нашия стремеше да подобрим качеството на здравното обслужване, на сигурността на пациентите, без да пречим на мобилността тогава, когато тя е необходима и без да преувеличава и без да насърчаваме медицинския туризъм. Ето разбрахме, че има такъв между Германия и Полша, Франция и Унгария. Има същия проблем Някои държави членки могат да се откажат от своите отговорности и да не инвестират, така щото жалко е, че господин Шваб не е тук, но пациентите не потребяват култура, здравеопазване и а, те, Значи, по отношение на културата, здравеопазването и образованието не говорим за потребители, особено по отношение на здравеопазването говорим за пациенти. Остават още много неща да се изяснят равновесието между правата на а, пациентите и съображението от финансов характер са много важни, тъй като повишим прекомерно разходите за осигурителната система, няма да можем да осигурим нищо на пациентите. Ние трябва да можем да предвидим мобилността. Кога политиците трябва да имат трябва да могат да погледнат напред, да, да, да предвижат нещата поне едно поколение напред. Ние сме изправени пред конкретен проблем и трябва да бъдем пределно ясни по отношение на един проблем, който не е изяснен в текста на комисията. Въпросът е политически Господин Шваб си тръгна жалко. Той каза, защо не поискахте доклад на експертите. Сува, ми се, че ние от есента настояваме да се изясни компетенцията на комисиите по околна среда, заетост и имко. Е, към момента не сме получили удовлетворителен отговор. Поздравявам ги за упоритостта, защото на 3 март ще получим правното становище в следващия четвъртък ще проведем среща с докладците в Сянка, за да изясним нещата. Може би ще успеем да достигнем а, до общо а, мнение. Но що се отнася до качеството и сигурността. Те са задължителни, без да поставяме в опасност системата, системите за здравно обслужване. Както казах, трябва да изчакаме становището на Комисията по правни въпроси. Това означава, че ще гласуваме в Страсбург, за да спазим графика. Решихме да гласуваме в Страсбург. Мисля, че ще имате малко повече време да обсъдите въпросите с носителите на изменения. Този въпрос като цяло никак не е лесен, защото са над е, хиляда 1000 предложенията над 1000, защото има от една комисия 400, от друга 700 и 200 от нас. Така че е трудна работа, но все пак като стигнем до някакъв консенсус, надявам се, ще имаме директива, която ще сработи в е, действие. И се надявам също така, че господата не се, а, усетих, не се почувстваха като обект на дискриминация и на заяждане, защото само жените а, активно участваха а, днес. А, мисля, че е важно да не забравяме защо сме се събрали тук и да не се захващаме с разделяне по политически линии. А, аз лично а, имам голям интерес, а, като се стигне до вземане на решение в пленарна зала, а, да всеки да е наясно за какво гласува. Аз не отговарям за политическите разделения, политическите групи се занимават с тези въпроси. Прав сте, трябва нещата да се а, приемат по правилен начин. Вместо да кажем, че не искаме това и не искаме това. Ясно е, че има нужда от директива, че има нужда от сигурност, от яснота в правно отношение, но предложението трябва да е висококачествено. През 15-те години прекарани в парламента, трябва да кажа, че понякога предложението на Европейската комисия се нуждаят от по-оправяне. И затова всички трябва да се стремим да